министърът получи също така от групата на АЛДЕ искане за назначаване на господин Волф Клинц в делегацията за връзки с Швейцария и Норвегия, както и към съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Исландия, както и към съвместна парламентарна ем, Квота на Комитет за Европейското економическо пространство, госпожа Каролина Гетел за делегацията за връзки с Индия, госпожа Мюлер, делегацията за връзки с Австралия и Нова Зеландия, госпожа Хърша, делегацията за отношения с Европейския съюз и Турция и съместната парламентарна, парламентарен комитет. Също така поиска искане от СПТ за назначаване господин Мутен в комисията Либе, в комисията по правата на жените и в комисията за разследване на нарушенията и измамите с е, средства на Европейския съюз в областта на избирането на пари и избягването на данъчно облагане. Ако има ли коментари, ако не, тези назначения се одобряват.